дейности и промените в една от делегациите. Ако няма възражения, тези промени се смятат за одобрени, ще бъдат записани в протокола. Комисията ИМКО изпрати поправка на текст прият от Европейския парламент. Съгласно член 231 алинея 4 от правилника за дейността на парламента, поправката ще се смята за приета, ако 24 часа след обявяването и няма, не бъде внесена искане от политическа група или поне от 40 члена на Европейската, члена на Европейския парламент за гласуване на поправката.